дошли и ви приветствам тук сред нас. А сега продължаваме с обяснения на вота. Има много такива. Така че много ви моля да се придържате към едноминутни изказвания, защото в противен случай ще прекъсвам микрофона. Първо по доклада Бузотил. Господин Руида, една минута. Благодаря ви, господин председател. Това е един доклад от огромно значение, тъй като нашите общи граници са, са в момента под а, е, обект на голямо напрежение през последните месеци. Ние имаме, нашите граници са наше общо благо и, и за това в, преди две години в нашата избирателна кампания Либералната партия на Дания е, подчерта, че всички страни трябва да участват в е, е, охраната на тези граници и се радваме, че това ще стане за в бъдеще, не само защото по този начин ние ще удържим обещанията, които сме направили, но ние ще работиме заедно, защото ние работиме заедно за нашата обща Европа. Това е не само символ, това е и практическо завяване. Господин Итола, ако го няма, давам думата на господин Боргезио. И него го няма. Господин Фиданца. Господин Мастела, имате думата. Една от прерогативите, залегнали в новия договор, е прилагането на шенговските, шенгеновските споразумения и премахването на вътрешните граници. Тоест, външните граници са още по-важни и за това те трябва да бъдат управлявани по координиран и интегриран начин. За това трябва да имаме и общи норми, да имаме по-добро сътрудничество, да споделим усилията, да споделим и финансовата тежест. В основата на сътрудничеството трябва да лежи и солидарността, особено между страните, чиято, чиято географско положение е, ги, с, ги превръща във врати на Европа. Ние сме за този доклад, тъй като е, по постигнахме много подобрение в доклада за по-доброто функциониране на Фронтекс с повече средства и повече е, инструментариум, който позволява правилното функциониране на Фронтекс. Е, няма го следващия. Сега господин Руида по е, Следващия доклад. Всъщност, а, аз мисля, че ние говорим за зелената книга на комисията и аз трябва, трябва да се играе ключова роля в надзора над финансовите институции и се радвам, че отправяме ясен сигнал, че е необходима прозрачност и е, качество на аудиторските компании. Това е много важно, е, за да се подобри е, качеството на финансовия пазар и да се подобри достъпа до финансиране. Нека комисията да направи това предложение, за да се гарантира независимостта, както и качеството на аудиторската работа. Тя трябва да продължи. Госпожа Магина си има думата сега. Благодаря, господин председател. Е, по ролята на аудиторите Ирландия изпита е, затруднения и аз за това исках Франк Райн, който е председател на нашата агенция, за спортната роля на тази агенция и за това, че се стигна до фалит на банки и по този е, начин милиони от съмнителните кредити бяха прехвърлени на агенцията. Така че едва ли не е роля на аудиторите да приличат вниманието върху големите рискове, като например изключителната концентрация на рискове в различни е, ирландски институции между 2004 и 2007 година. Естествено, че ни е необходимо много внимателно да погледнем работата и ролята на аудиторите. Необходимо е да се променят правилата и аз искам да е, поздравя комисар Барионер е, Барния за това, което каза миналата е, с нощи, за това, че се концентрират власти в малко дружества самото, е, самото определяне на нездрави е, всъщност има различни резултати и отговор, който има различен отговор на кризата на различни ръководители. Е, примерно да кажем в е, когато просто си направи електрически уред, защото непрекъснато свързва кабели. Аз мисля, че проблема на Европа е изключителната интеграция, когато различни страни бяха включени в една и съща валута и всъщност имаме прекалени е, дългове и се увеличава дълга и в края на краищата е, няма достатъчно налични средства. Е, така че ние смятаме, че непрекъснато се натиква лекарство в пациентите. А при процеса ние виждаме, че нашето бъдеще е на критична ниво. Сега, когато говорим за банките, аз мисля, че банките трябва да отговарят за тяхната роля за техните облигации. Мисля, че нещо се пише на стената и Right. Mr. Kelly, one minute. Келя една минута. Благодаря, господин председател. Заглавието на това предложение дава създава впечатление, че кризата е завършила и приключила. За съжаление обаче ние не знаем дори къде сме, дали в началото, в средата или в края на кризата. Разбира се, в края на лятото трябва да извадиме полуки от случилото се през лятото и моята колега госпожа Магинес почерта някои от тях. От друга страна бих искал да приветствам обращението на полския президент. Мисля, че имаме е, необходимост от такива положителни, оптимистични обращения не, не само за излизане от кризата, а и за осигуряване на по-нататъчно стабилност. Е, и надяваме се, че това наистина ще се ще се случи и че ние ще задгърбиме тази криза веднъж и завинаги. Благодаря ви. Господин Руеда има думата. ældre kvinder er е, Жените по-често страдат от бедност, отколкото мъжете. Те са е, по-многобройни са жените, които са безработни, с по-низки пенсии, макар и с по-висок образователен ценз и това, че живеят по-дълго. И това наистина създава проблеми. Но какво точно искаме да направим е, срещу това? специални мерки за жените. Това според мен е решението. Е, мерки, морки, мерки, които ще осигурят равноправен достъп до трудовия пазар, е, равноправен е, достъп до до възможности, еднакви заплати, еднакви пенсии господин председател. Този доклад е много важен, защото подчертава специфичното положение на жените, които наближават пенсията. Но този доклад не беше широко обсъждан. Радвам се, че следващата година ще бъде год... годината на солидарност между поколенията, защото това е, е проблем не само за възрастните хора, но и за младите хора, е, защото е, ще е необходимо все повече и повече по-млади хора да се грижат за старите. Така че този доклад поставя е, пръста в раната. Разбира се, няма лесни решения на трудни е, проблеми и е, трябва да, да се види по какъв начин е, може да имаме компенсации за всичко свършено през живота и как, до какво, какво може държавата да предостави на възрастните хора. При всички случаи този доклад не решава проблемите, но поставя е, правилния акцент върху правилните проблеми. Господин Закера, благодаря ви. Радвам се, че Европейския парламент обръща внимание на положението на жените, които наближават пенсиите. Активното, е, активността чрез възрастните трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Този доклад е една крачка напред и Европейския съюз трябва да обърне внимание на този проблем. Трябва да има и съответни норми, стандарти, които да позволят на жените да продължат да работят, особено след 50 години, било то се грижат за своите за възрастните хора или така нататък. Е, също, също време, но трябва да се вземат Е, мерки за подпомагане на жените, които са напуснали е, работа, за да се посветат на семейството и на възрастните хора. Много от цифрите залегнали в е, този доклад са добре известни, включително и заплатите на жените, но бях много очудена да разбера, че жените до между 50 и 59 години е, печелят много по-малко от мъжете. Две трети по, техните заплати се равняват на две трети от е, заплатите на мъжете и това разбира се има последици за техните пенсии. В, док, в е, е, доклада също така се споменават и жените, които напускат работа за да се грижат за възнати хора или за е, семейството. Е, това означава, че в по-нататъка тези жени ще бъдат много по-често жертва на бедността и ще бъдат е, така че се надявам, че този доклад ще открехне един път към е, разрешаване на проблемите, с които се сблъскваме сега. I 2008 vedtog vi et direktiv om mailing på det civil- og handelsretlige område og medlem... Е, всъщност е, беше прият е, директива за посредничество при граждански спорове. Сега това е в националното законодателство. Аз виждам, че има положителни резултати в много държави членки и при улесняване на делата. Обаче все пак трябва да знаем нещо повече за посредничество и заради това искаме да видим каква е практиката в държавите членки и комисията да предприеме повече стъпки, за да има повече по-добро познание за медиацията. Сега стигаме до доклада Раймер. Госпожа Дот първо има думата. Господин председател, с моя опит от Северна Ирландия, всъщност ние говорим за фармерите. Ние свикнахме да им взимаме пари и после да ги преразпределяме към ограничен брой фармери по определени критерии. И напоследък това се наблюдаваше в мой избирателен район в Северна Ирландия. В зависимост от схемата, някои фермери могат да изпаднат в неблагоприятна конкуренция и много фермери фермери гледат на това като системата не е честна е, и че всъщност има модулации, които не съществуват, защото пенсиите са важни, е, но е, след те трябва да бъдат много упростени за управление и трябва да бъдат честни за всички земеделски производители. Ние като че ли трябваше да започнем с, с това да отменим някои от остарелите актове. Като започнем с ОСП, например. Еми да, наистина, това съдържа някое понятие е от средата на 20 век. Добре, след това за риболова. Ами съвсем по-марксистски е, са поставени нещата. Равни, а, равен доста правни условия и така нататък. Не знам. Не знам дали а, се управляваме ние от технократи, които не са съвсем така избрани, а са самоизбрали. Сега, планирането в началото, в първите години на Европейския съюз, като че ли са се променили. След 20 години, може би, Европейския съюз ще бъде по-богат от Швейцария, Хонг-Конг от Индонезия и така нататък. Не, не, а, поправя господин председател. Не, не, имахте предвид сигурно ресурси, а не курорт, което на английски е твърде сходно. Resources and results. И така, господин Суста има думата. Господин председател, колеги, е, всяка инициатива, която се опитва да помогне за преодоляването на кризата, в която сме, трябва да бъде приветствена чисто сърдечно. Ето защо искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на докладчика за това, което са направили за въвеждането на повече прозрачност и за предотвратяване на прекаленото натоварване на малките и средни предприятия други търговски партньори също подкрепят идеята, така че можем да създадем наистина равни бизнес условия за всички, защото този сектор е изключително важен и, и за нас като съюз и за Европа. Господин Антониоци, половината от е, промишлените проекти биват охарактеризирани това, че Емисиите на CO2 са огромни и въпреки всичко те се възползват от експортни кредити, въпреки риска. Разбира се, трудно е да, не, да изчислиме точните стойности, тъй като не разполагаме с данни, няма достатъчно прозрачност, така че има противоречие между тази политика и политиката на околна среда, която искаме да провеждаме. Нека първо се запитаме каква е какво е явлението, да го обхванеме, за да можем да създадем по-ясни правила за да можем да нашата подкрепа наистина да доведе до намаляване на емисиите на co 2 Господин Ха. Господин председател, представете си бизнес, който да бъде най-вече в полза на потребителите. Надали ще бъде особено успешен, но Нека да видим как това се връзва с нашата политика на е, истинност на кредитите. Ами, тя не работи. По време на миналите десетилетия Европа беше около 36% от световния брутен вътрешен продукт, а нашата економика днес се запада. Защо? Нека да видим какви са цифрите на комисията комисаря Верхъген и други непрекъснато а, мислят а, до каква степен Европа, европейската економика всъщност а, се почин... губи заради, заради подчиняването на различни регламенти, които ние налагаме. И така, цифрите на комисията казват, ако никой друг не знае, че общият ни пазар, всъщност един, единия пазар е пет пъти по-скъп, отколкото е индивидуалната економика. Така че Господин председател, единственото и най-доброто, което могат да направят правителството е просто да забравят този пазар. Благодаря. Стигаме до доклада Бутиков. Господин Родерген. Mangel på råstoffer, ikke mindst til sjældne jordarter, er en øh, stor udfordring for vores økonomi. Да, това е огромно предизвикателство за нашата економика. Е, въпросите, свързани с суровините, сами е, по себе си, е, са проблем, но има проблеми с складовите бази в различните държави, които не спазват едни и същи правила. И отговорът на тези проблеми е не един общ механизъм, европейски механизъм, е, чрез е, СТО и на двустранна основа трябва да направим така, че тези държави да възприемат една прозрачна и равностойна политика. И пазарите е, са тези, които трябва да взимат решение, което е по-добро от този механизъм. Господин Де Анджелис. Благодаря ви, господин председателю по мое мнение, ключът към един добър подход към проблематиката не е нещо свързано с вътрешния производствен капацитет, а по-скоро с търговската политика, политиката на развитие, човешките права, социалните стандарти отговорността на предприятията, за да можем да постигнем някакво съгласие по въпроса. Европа е особено важна за новаторството и ние трябва да можем да се ориентираме в лабиринта от регламенти и да насочим инвестициите към използване на възобновяеми енергоисточници, да имаме равностойни договори с доставчици извън Европейския съюз. Това е изключително важен сектор, както за развитието, така и е, за инвестициите. Благодаря. Следващият оратор, господин Билан. Благодаря, господин председател. Тази наша политика, е един от ключовите ни критерии, за да имаме е успешно съревнование. Това е предизвикателство, което изисква един дългосрочен подход и ние трябва да предвидим силни мерки, за управление и извличане на а, различни суровини. Трябва също така да благодарим. Трябва да осигурим също едни нови прозрачни условия за бъдещето, за бъдещия минодоби. Европейската економика зависи също от този достъп до суровини. И ние би трябвало да изготвим една иновативна стратегия, като само така ще сме сигурни, че ще имаме сигурност на доставките. Благодаря. Следващият урод господин Каспар. Господин председател, драги колеги, аз гласувах за този доклад, защото той е разумен, но това, което му липсва според мен, е, е при осъществяване на, на мисиите няма всъщност е, въведен от парламента механизъм за контрол. И това наистина е липсващ елемент. Е, близките месеци ще трябва да обсъдим тази възможност. Как да се определят разпоредби и какъв да бъде механизмът, който ще, ги, ще контролира тяхното прилагане. За съжаление, това не е включено в този доклад, а в бъдеще трябва да бъде. Благодаря, господин Антониот. Сеньор Господин председател, аз приветствам докладът на колегата Бутикофер. Европейският съюз се нуждае от силна промишлена база за бъдещия економически растеж. Това няма да е възможно, ако нямаме достатъчно доставки на суровини но изглежда няма общ подход в международен план и се оказваме в неизгодно положение. Как да отстояваме собствените ни интереси пред страни като Китай без обща европейска стратегия? Трябва да имаме предвид, че може да настъпи криза в доставките на суровини и Външната служба трябва да укрепи нашия подход в това отношение. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Муконайте. Благодаря, господин председател. Да, ако разискваме нашата стратегия за суровините и ако се опитаме да се справим с този въпрос, в такъв случай трябва да погледнем какво правим. Признато е в световен мащаб, че най-достъпният източник на суровини всъщност са отпадъците. Ми нека да рециклираме повече голям брой държави членки все още не го правят в достатъчно количество. Ако ние не трябва да позволяваме да има такива економики, които да се базират само на производство, а не и на иновации. Ако искаме само нови източници на суровини, в такъв случай до никъде няма да стигнем. Нека да не забравяме, че отпадъците са едни от най-добрият е, източник на суровини. Госпожа съм благодаря. Това е важен доклад, е, тъй като бизнеса се нуждае от суровини. Но ключов е, суровина не беше обсъдена, а именно земята. Тя е свързана с сигурността на продоволствените снабдяване, основен проблем в световен мащаб придобива за вземането на земи от водещи страни в развиващите се страни, които има сериозни последици за хората, живеещи в тези страни. Затова земеползването на в е- Европейския съюз е важно за Европейския съюз, за развиващите се страни, за политиката на Европейския съюз, за развитие. И това е въпрос свързан с суровините, тъй като в много случаи суровините се намират именно в земята. За това тази земя ще придобива все по-голямо значение. Благодаря, господин Перило, и следващият оратор. Благодаря, господин председател изправени пред глобалния пазар, глобализирания пазар, който а, се характеризира с значителна нестабилност на цените и а, монопола на големите финансови организации, ние трябва да възприемем една европейска стратегия за европейските суровини. И с удоволствие установявам, че приемаме необходимостта от по-голяма прозрачност на финансовите пазари по отношение на суровините. Също така отчитаме и затрудненията на средните и малки предприятия, които те срещат за снабдяването си с суровини. Абсолютно необходимо е, е според мен, е, да се подчертае е, да се подчертаят съответните разпоредби в международните споразумения по отношение на трети страни, които трябва да зачитат социалните аспекти и правата на човека. Е, председателят господин Мърс. Благодаря. Аз гласувах против доклада за а, е, суровините, защото европейската стратегия всъщност не помага бизнеса и техните интереси. Е, ние ние просто искаме бизнеса да се развива, без да гледаме какви са тежките последствия върху екологията, върху хората и върху работещите. Аз виждам какво прави Арселор Митал, където експлуатират своите работища и работници и не им дават дори елементарни права. Така че тук всъщност ние трябва да призовем службата за външни отношения на Европейския, на външни действия на Европейския съюз да, свър... да работят повече в тази насока. Бизнесът с суровините е много важен и мисля, че има много от депутатите, които тук са подкрепили този агресивен доклад, просто защото защитават интересите на някои представители на индустрията. Внимание, ще обслужваме интересите на големият бизнес и ще добогатяваме вече богатите международни компании и е, няма да погледнем ресурсите, които съществуват и как да повишим стандарта на всички. А сега госпожа, доклада на госпожа Йотова, господин Милан. Грация, президенте. Соло... Благодаря, господин председател. Исках да подкрепя този доклад и наистина се радвам, че той беше гласуван. Има особени характеристики този доклад така че да бъдат прилагани спрямо Черно море условията, които се прилагат другаде из Европа. Само две от моретата са европейски, които са съседни на това море и наистина, въпреки че тези държави са близко до нас, те до този момент не прилагат същите изисквания. Това са страни кандидатки за присъединяване. Е, отбелязвам също така и създаването на европейски крайбрежни полицейски сили, е, така че да се контролират е, успешно прилагането правилата за закрила на това море. Благодаря. Сега преминаваме към доклада Форд, господин Оди var en naturkatastrofe af historiske dimensioner, og derfor er det selvfølgelig også helt... Спомняте си какво стана с Deepwater Horizon и природната катастрофа в Мексиканския залив. Мисля, че това е много добър пример. Ние тук приехме голям брой норми в Европейския съюз, но когато имаме пропуски, трябва да ги запълним. Европейският съюз има своите отговорности, така че трябва да имаме по-добро сътрудничество относно, примерно, Северно море и трябва да бъдем готови и да сме наясно. Този, който замърсява, трябва да плаща, без значение какви са експертите, които са, които са изграждали инсталациите. Благодаря. Госпожа Морконай. Нараства търсенето на нефт и газ, за това се изличат и повече такива ресурси, но а, запасите намаляват. Използват се нови източници, където обаче извличането е по-опасно. Катастрофата в Мексиканския залив а, показа какви са опасностите от подобни дейности. Докладът а, на Европейският парламент е своевременен Радвам се, че той отразява измененията, които представих. Искам да привлека вниманието и върху няколко неща. Първо, че замърсяването не познава граници, затова трябва да има еднакви стандарти при реализирането на проекти в останалите страни, особено тези в близост до Европейския съюз. Трябва да се договорим с трети страни, кой ще компенсира загубите в случай на аварии. Рискът е свързан не само с извличането на въглероди, но и при транспорта и проучвателните дейности. Благодаря. Господин Перилю има думата. Благодаря, господин председател, драги колеги. Благодарение на проведеното днес гласуване, ние наистина напредваме към подобряване на безопасността и контролната дейност върху офшорните действия Наистина трябва да се избегнат инциденти като този през 2010 година нефтената платформа, където Пенсийския е, Персийския залив, където загинах 11 души, без да говорим за последствията за околната среда. И е, наистина виждам е, е, какви мерки се предприемат и изграждането на наднационални структури. Засилва се сътрудничеството между съответните контролни органи, така че да се споделят едни и същи изисквания и норми. Това наистина е твърде положително. Това създаване на е, такова звено за контрол. Благодаря, господин Бил. Катастрофа в Мексика. Благодаря, господин председател. Катастрофата в Мексиканския залив е, ни каза да разберем колко необходимо е да имаме съвместни действия за гарантиране на сигурността и безопасността. Има доста активни инсталации в Северно море, например, където имаше сериозни аварии. Нуждаем се от една съвместна, кохерентна база от мерки, за да се гарантира сигурността и безопасността. Следва да помислим за защитата на околната среда, както и на човешкия живот. Да направим а, а, така. че да имаме добро сътрудничество с нашите съседи, Имам предвид в частност за съседите от Средиземноморието, както и с Норвегия, Русия или САЩ. По мое мнение, общи прозрачни мерки биха били от търговска полза и биха допринесли за сигурността. Благодаря, господин Бартолоц има думата. Благодаря, господин председател катастрофата в Мексиканския залив преди около година накара Европейската комисия да преразгледа законодателството относно нефтените платформи в открито море. Е, Европейския парламент с тази резолюция също пожела да се изкаже и за това приехме един текст относно технически и финансов капацитет на операторите в сектора. Това е текст, който предвижда да се предвидят много високи стандарти за сигурност, за да сме сигурни, че Европейския съюз наистина ще насърчава засилване на сигурността на такива операции. Също трябва да се сроточим върху международната обстановка. Това е най-реалистичният подход. И да успеем да убедим всички, които работят в този сектор. Трябва да имаме нови процедури, и да не допълваме обаче към бюрокрацията, като по този начин всъщност ще вървим срещу собствените си цели. Трябва да се подчертая отговорността на фирмите, които извличат петрол в открито море и също така да си споделяме знания и умения. И трябва да се подсили ролята на Европейската агенция за морска сигурност. Именно за това смятам, че постигнахме добър резултат благодарение на резолюцията по този текст. Благодаря. Благодаря. А сега доклада я подак. Господин Мастела има думата. Господин председател, изключително наложително е да отчетем възможностите на жените на работното място, но за целта те да се нуждаят от специална помощ. За това трябва да има специални инструменти, насърчаващи тяхното участие на пазара на труда, за да могат те да работят на равна основа, да няма никаква дискриминация на база пол. Трябва да се насърчи предприемачеството в малките и средни предприятия и да се направи така, че жените предприемачи да могат да дадат а, своя принос към общността, както и към европейската економика. До сега се прилагат различни подходи за подобряване на участието на жените в ръководни длъжности, но ситуацията е доста различна между различните държави. Има доста културни разлики, които се отразяват върху способността на жените да участват в предприемачески дейности. Благодаря. Благодаря господин Презел. Да, трудно е да не се съгласим с идеите, залегнали в този доклад. Казва се, че жените могат да бъдат ръководителки на предприятия и това наистина е така. Те наистина са твърде надарени за подобна дейност. Споменават се и затрудненията за съвместяване на професионалния, личния живот, семейния живот и парламента ще работи е, за да подобри условията в тези средни и малки предприятия. Но защо това да се отнася само е, до жените е, ръководителки на предприятия? Ние, може би, е, трябва да гарантираме е, добри рамкови условия за всички, е, мъже или жени. Госпожа Доц. Няма я госпожа Доц, заминала си е. Добре, госпожа Магинес. Аз съм тук, господин председател. Благодаря, че ми дадохте думата. Нека да се възползвам и да кажа, че когато говорим за жените и предприятията, най-голям проблем за жените и мъжете всъщност е, е въпросът на достоверността е, и за доставките на средства много, много да предприятия всъщност се страхуват да инвестират и да правят каквото и да било по-напред, защото, ня... защото се страхуват, че няма да получат кредити. Така че те не получават директен отказ, но процесът е свързан с толкова много бюрокрация, че когато искат кредит, че всъщност много малко от тях успяват да завършат цялото кандидатстване за заем и те и, и този процес всъщност засяга цялата им дейност. Именно за това искам да анализираме по-добре ситуацията, защото мога да ви кажа, че без такива кредити от страна на банките нито мъжете, нито жените могат да бъдат предприемачи. Госпожа, Госпожа Харкен. Трябва да се насърчи предприемачеството сред жените. Това ще е важно както за жените, така и за нашите економики. Само една на всеки 10 жени се занимава с подобна дейност. Искам да подчертая на първо място няколко проблема за социалното осигуряване. В моята страна и други, ако сте предприемач, нямате права за социално осигуряване, въпреки че вашите работници имат такива. Жените за това проявяват предпазливост да създават свои фирми. Държавите членки трябва да се занимават с въпроса Искам също да спомена за програмата Прогрес за микрофинансиране, спомената в доклада. Тя може да осигури до 25 000 евро кредит за малки и средни предприятия и други, които обикновено нямат достъп до банкови заеми. Но моята страна няма достъп до а, този инструмент и искам да призова, както Ирландия и останалите държави членки, да използват този фонд. А, за нуждите на малките и средни предприятия и за укрепването им. Господин Кели има думата. Благодаря, господин председател. Първо, искам да се съглася с вас като представителите на Канада по този доклад. А сега, нека да погледнем какво става с компаниите и банките тази криза и как мъжете и жените се справят в този бизнес. Мисля, че мога да кажа, че няма физически или психологически а, причини, поради които жените да участват в този бизнес. И мисля, че най-важното тук, което липсва, са всъщност възможности и насърчаване. И бих могъл да кажа, че ако Lehman Brothers не беше фалирал, може би щяхме да сме в друга ситуация. Но все пак виждате, виждате какво се случва. и от единственото, което имаме нужда са повече ресурси, за да могат и жените да участват и да допринасят в малките средни предприятия. Благодаря. И накрая госпожа Плос. Е, Благодаря ви, господин председател. Аз съм за правна сигурност, защото по принцип средните и малки предприятия нямат управителен борт, няма акционери е, и е, смятам, че трябва да има балансирано представителство в управителните органи. Трябва да има такива. Приветствам този доклад, който е, говори за зависимостта на жените Е, но тук става дума и за економическия живот на предприятията. Е, жените действат поетапно и искат в средните и малки е, предприятия да има гаранции в сферата на социалната сфера. Е, така че е, не е, да се правят постепенни вноски, а да се работи повече в тази посока. Благодаря. Преди да приключим, искам да кажа на младежите, които току-що дойдоха, и да им кажа, че за жалост сутрешното заседание приключи по-рано, защото трябваше да гласуваме един доклад, и да продължим до 2 часа, но а, този доклад беше върнат за доразглеждане в комисията. Не знае откъде идвате в Европейския парламент, добре дошли сте и а, съжалявам, че няма какво толкова да видите в пленарна зала. Благодаря ви за посещението. Приключваме това заседание и ще продължим работа в 3 часа.